Okay, good morning, uh, everybody. Welcome to... Добро утро. Добре дошли на днешното ни заседание. Както беше казано, преди коледа ние ще поканим в нашата комисия всички комисари, които работят в ресори, които са в обхвата на дейността на нашата парламентарна комисия. И днес сме поканили комисаря Бенковска, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия. Както знаете, целта на тази среща е да обсъдим оставащите пречки и възможности, за да се използва в пълна степен вътрешния пазар, както и да говорим за приоритетите за следващата следващия законодателен мандат. Госпожо Бенковска, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ме поканихте на първия структуриран диалог, който провеждаме. И струва ми се последния по време на настоящия мандат на Европейския парламент и на Европейската комисия. Разбира се, искам да благодаря най-вече на вас, тъй като аз винаги съм чувствала вашата подкрепа по досиятата, по които работим. Въпреки, че винаги съм критична към това, което правя, позволете ми да кажа какво сме свършили. Когато разглежда досиятата вчера, установих, че сме свършили много неща за вътрешния пазар, за клиентите ни, за гражданите. Имахме три основни цели за вътрешния пазар – първо, да се създадат повече възможности за потребителите ни. За нас беше важно да се сложи край на неоснователното блокиране на географски принцип. Постигнахме споразумение по този въпрос. Също разгледахме въпросите за доставката на колетни пратки с акцент върху най-малките фирми, които бяха в неизгодна позиция по-рано, така че ние трябва да се гордеем с това, което сме приели като законодателство сега. Също повече възможности за стартиращите и иновативни компании. Ние имаме инициатива от 2016 за тези категории дружества. Вече имаме добри резултати. Търсим верният баланс относно економиката на споделянето, изключително важна тема, която се появи още в началото на мандата. Приехме насоки, имахме много последващи дискусии по различни области, свързани с економиката на споделянето. Повече възможности и за търговците на древно бяха създадени, като се гарантира справедливост за тях. Очаквахте и вие в някои от проявите. Имаме съобщение за търговията на древно, където посочваме какви са най-добрите практики, които да ръководят държавите членки, как да се създаде един по-конкурентоспособен пазар на древно. Е, освен това, нашата платформа за бизнес връзки ще подпомогне нашите търговци на Древно да продават при по-малко пречки през границата. Тоест, ние създадохме доста възможности. Имаме също и тест за пропорционалност. Направихме важна стъпка напред. Втората основна цел за единия пазар беше да се насърчи модернизацията, и иноваторството. И тук трябва да упомена важната роля на стандартите за бъдещето на единия пазар. Ние участвахме заедно с много от заинтересованите страни по една съвместна инициатива в областта на стандартизацията. Ускорихме работата по стандартизирането на информационните технологии. Много неща бяха направени в областта на обществените поръчки. Ние се опитваме и нещата вървят доста добре. Опитваме се да създадем възможност за стратегическо и обществени поръчки, като отчитаме социалните и екологични аспекти, а не винаги най-низката цена на офертата. Освен това, постигаме напредът по правата на интелектуална собственост. Опитваме се да улесним малките и средни предприятия да могат по-лесно да се защитат, освен това да има по-силно правоприлагане. По конкретните сектори, относно а, торовете, приветствам работата на вашата комисия. Това може да се приключи, надявам се, през останалите седмици, също и, и за автомобилния сектор. Вчера бях в комисията ЕМИС и можем да бъдем горди с постигнатото в областта на одобрението на типа. Както винаги, нещата не са съвършени, но това все пак е основа, на която да стъпим, за да можем да избегнем подобни скандали в бъдеще. Надявам се, че можем да постигнем същия успех е, и по общия регламент е, за безопасността на автомобилите. Освен това, надяваме се, че това ще бъде голяма стъпка напред за потребителите. Третата основна цел на работата ни беше да се гарантира постигане на резултати на практика. Това е целта ми от самото начало. Това е свързано с законите, които се приемат и онези, които се прилагат на практика. В този случай, например, заведохме 8 дела за нарушения срещу държави членки – винаги сме искали да се изменят правилата, за да могат те да се станат по-ясни, за да не се допускат нарушения. Освен това беше постигнато съгласие и по пакета за стоките, както и за спазването и правоприлагането. Радваме се за това, което сме направили съвместно по други практически аспекти на вътрешния пазар. Например, единия цифров портал. Оптимист съм, че ще бъде прието нашето предложение за програмата за единия пазар в следващата многодишна финансова рапка. Какво обаче не сме свършили, тъй като трябва да сме откровени – Поне аз признавам, че бихме могли да направим и повече съвместно до сега. В, в началото на мандата на този парламент, както се спомняте, комисията обеща да намали броя на законодателните предложения, като се фокусира само върху онези, които са от важност и са най-належащи. Но също очаквахме, че другата страна ще положи повече усилия за постигане напредък по тези предложения. Ние предложихме по-малко на брой предложения и то след много строга оценка на въздействието и проверка. Но въпреки това и всички трябва да признаем, че сега има повече пречки на вътрешния пазар, отколкото сме имали преди 10 години. Не преди 4, а преди 10 години. Това е видимо. <clears throat> Фирмите го усещат. Много от нашите предложения бяха разводнени или пък бяха изцяло блокирани. Имам предвид най-вече вътрешния пазар на услуги, тъй като това е слабата ни страна. И разбира се, тук имам въпроса за електронната карта, предложението за нотификациите. Ние трябва да имаме предвид, че подобни действия имат последствия за дружествата и за конкурентоспособността. Надявам се, защото все още имам надежди, че можем да постигнем в оставащото време реален напредък. Вие направихте много добро компромисно предложение. Миналия понеделник Говорих за това и, и в рамките на съвета по конкурентоспособност, така че мисля, че може да постигнем съгласие по този въпрос. Зная, че всички знаете, но основните ни конкуренти а, са огромни економики. Винаги, когато толерираме нещо, което фрагментира вътрешния пазар – ние даваме конкурентно преимущество на нашите конкуренти и трябва да го признаем. Единият пазар е най-важното ни достояние, достояние, което помага а, за устойчивостта на економиката, на предприятията. Това е изключително важно за глобалната конкурентоспособност на фирмите. Това е важно за промишленото бъдеще на Европа като цифрова устойчива економика, но ние не можем да сме водещи, ако не постигнем много по-голям напредък в вътрешния пазар. Не можем да очакваме дружествата да бъдат най-добре в Китай, Индия, Америка, ако са ограничени в рамките на малките си национални пазари в Европа. За тях ще е трудно да излезат навън. Промишлена подкрепа, финансова подкрепа не може да компенсира тези пречки, които търпим да съществуват в Европа. И никакви промени в политиката на, конкурен... на конкуренция няма да помогнат. Това е нещо за бъдещия парламент, за бъдещата комисия, да имат предвид, че това е непрекъсната битка. Всеки ден се води тази битка. В официалните речи винаги чувате всички да хвалят вътрешния пазар, но когато се стигне до конкретни предложения, на нещата не изглежда толкова лесни. Последното ни съобщение за единия пазар показва, че въпреки, че сме постигнали значителен напредък в областта на стоките, е необходимо да се постигне напредък в областта на услугите. Трябва да има по-добро правоприлагане. И тук са необходими практически мерки за подкрепа на дружествата. Следващата стъпка ще трябва да бъде предприята от следващият парламент и от моят приемник, комисаря, по тези въпроси но аз обещавам да направя всичко, което е по силите ми в оставащото време от мандата ми. До последния ден на комисията имаме все още два месеца, за да финализираме дискусиите ни по време на тристранните срещи и се надявам, че можем да свършим заедно доста неща. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега искам да дам думата на депутатите. Най-напред е, господин Данте има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря ви за тези размисли, които изложихте към края на мандата. Важна е равносметката, която правим сега. Можете да се гордеете с добрата работа, която сте свършила в рамките на мандата си. Изпълнихте много от целите, които очертахте в началото с активната подкрепа на парламента и съвета. Мисля, че най-вече парламентът ви подкрепяше по много от темите и законодателните досиета. След края на разискванията с вас днес предстои тук в комисията да гласуваме по три важни законодателни досиета – надзора върху пазара, платформите и регламента за общата безопасност на продуктите. Наближава краят на мандата. Тези законодателни досиета са важен етап от усъвършенстването на вътрешния пазар. това, което одобрихме през изминалите месеци, ни дават повод за една положителна равносметка на мандата, според мен. Разбира се, продължаваме работата по програмата за вътрешния пазар. Вероятно тя ще бъде одобрена от следващия парламент. Вече гласувахме по тази програма в пленарната зала. Сега предстои триалогът, който със сигурност ще се проведе по време на следващия мандат. Както припомнихте и вие, имаше някои въпроси, по които парламентът бе на по-различно мнение. Нека направя някои по-общи бележки по този въпрос. Всички осъзнаваме колко е че вътрешният пазар е единствен по рода си, че той е много важен за нашите економики и за предприятията ни. Казахте, че през изминалите 10 години в обществата в Европа, в публичното пространство, сред економическите субекти се наблюдаваше известно недоверие по отношение на това, което може да постигне Европа. Много от нашите решения дори се разглеждаха като пречки за работата на стопанските субекти. Например, решенията ни в областта на услугите и в други области. Това е едно възприятие, което се наблюдава в обществата ни, сред професионалистите, тези хора са отрицателно настроени по отношение на промените, настъпващи в техните области. Гледат на някои наши законодателни норми като на потенциална опасност за дейността им. От правна гледна точка, това, което предложихте вие за пакета за услугите, беше добро. Но трябва да вземем предвид и нещо друго. Не мисля, че сега на вътрешния пазар има повече бариери, отколкото преди 10 години. Но общественото мнение е много чувствително по този въпрос. Така че по време на следващия мандат трябва да се работи по проблеми, които ние не успяхме да решим сега, като например вътрешния пазар на услугите. Има някои затруднения, затруднения на ниво общества в резултат от което през изминалите години възникнаха антиевропейски настроения. Не споделям тези настроения, боря се срещу тях, но нерядко именно тези настроения водят до явления, политически явления, в рамките на които на нашите институции, на нашата работа се гледа като напречка за стопанската дейност. И мисля, че трябва да мислим по този въпрос, да проявим добра воля за справяне с проблема. Трябва да сме наясно, че сме изправени пред обективни затруднения, свързани с възприятията на общественото мнение, с неговата чувствителност Става дума за явления на ниво граждани, на ниво стопански субекти. Опоменахте економиката на споделянето. Аз бях докладчик по тази тема. Това бе много важна тема за нас. Комисията излезе с съобщение по нея. Парламентът взе отношение със своя доклад ще трябва да се работи още от гледна точка на законодателството. Не бива да оставяме на съдилищата да ни иземват законодателните правомощия. Парламентът и съветът имат законодателни правомощия. Съдилищата могат само да тълкуват законодателните ни актове. Економиката на споделянето е сред областите, които могат да доведат до много яростни сблъсъци. Трябва да сме наясно ние тук в Европа какво искаме в тези области. Трябва да постигнем равновесие по отношение на економиката на споделянето. От една страна да гарантираме нейното развитие и от друга страна да направим така, че да няма дисбаланси в отделните региони и градове. Има още много теми, по които бих могъл да говоря, но за сега ви благодаря за взаимодействието, благодаря ви за това, че толкова ясно изложихте предстоящите задачи. Знаете, че никога не съм пестил критиката, но сме ви подкрепяли, когато ваши инициативи са представлявали наистина добра възможност. Благодаря ви. Благодаря, господин Сайнфелд. Добро утро, госпожо комисар, уважаеми колеги. С удоволствие се присъединявам към това, което каза господин Данте в похвала на работата, свършена от комисията. Вашата работа през последните години, начало на този ресор, беше изпълнена с трудности, в Европейския съюз и в държавите членки. Сега нещата се осложняват дори още повече. Онези, които искат да защитят своите интереси на национално или на секторно равнище, набират скорост, което създава и трудна политическа ситуация. Затова е много трудно да се стремим към интеграция и към укрепване на това голямо достижение на Европейския съюз, а именно единият пазар. Вие споменахте нещо, макар и не съвсем експлицитно, експлицитно че свободата на стопанската дейност в е, Европа е спаднало, въпреки усилията от ваша страна, от страна на комисията. И разбира се, аз не виня нито вас, нито други, но знае, че има различни а, причини, като популизъм, националистически сили, които засилват дейността си в някои от държавите членки. И ето защо вашата задача не беше никак лека, но вие се справихте отлично. Но тъй като мандатът изтича, комисията все още има известно време, но парламента разполага само с два месеца, може би се струва да помислим какво да се направи в бъдеще, какъв е, Европейски съюз искаме да имаме в бъдеще. Единия пазар, свободното движение на стоки, услуги, капитал, свобода на избор на местоживеене – мисля, че трябва да укрепим институциите, гражданските институции най-вече, защото те съществуват, но сега само декларативно и формално. Някой мога да каже, че това няма кой знае колко общо с услугите или вътрешния пазар, но колкото повече гледаме на себе си като граждани, на Европейския съюз, а не на отделна държава членка, толкова по- добро възприятие ще имаме за прилагането на общностния принцип. Регламентът за регулираните професии в тази сфера за съжаление, постигнахме твърде малко. Виждате ли някакви възможности това да се подобри в бъдеще? Втория въпрос за нотификациите. Това също е много належаща тема. Въвеждат се изменения в националното законодателство, което се отразява съществено върху стопанската дейност в съответната държава членка. И това се ограничава от липсата на нотификация, че тези нотификации са ограничени в времето или пък че се удължава действието им. Така че съм съгласен, госпожо комисар, че по въпроса за нотификациите трябва да има по повече внимание към примахване на пречките, които поставят някои от държавите членки. Считате ли, че може да се постигне напредък по този въпрос по време на настоящия мандат на комисията? Това ще остане ли в дневния ви ред и за следващия мандат? И на последно място нещо приключва, друго започва. Това се отнася за мандатите в една демокрация. Затова въпросът ми е дали вие планирате да обобщите не точно вашата дейност, а какво е постигнато по време на този мандат в областта на вътрешния пазар, нещо като заключителен доклад, който да ни покаже състоянието и да има и планове за бъдещето, така че следващата комисия, следващият парламент да имат известни насоки за това какво трябва да бъде свършено в бъдеще. Госпожа Тун Хоненштайн. Благодаря ви, госпожо комисар. Но мало е таких разделов в Има много малко области в функционирането на Европейския съюз, е, където работим е, толкова конкретно по въпроси, които улесняват работата на гражданите и на предприемачите на вътрешния пазар. Е, това удовлетворява и комисията, и нас, тъй като свършихме доста неща в това отношение по време на стоящия мандат. Въпреки някои различия, ние успяхме да постигнем известно ни решения. Никола Данте също спомена, че ние успяхме да постигнем компромиси, общо разбиране в много случаи за примахване на пречки на вътрешния пазар, така че независимо от различните ни мнения, когато става дума за преодоляване на тези пречки, ние си сътрудничим добре. Сътрудничим се добре и с Европейската комисия. Ние успяхме да примахнем някои от пречките, които споменахте, но остава да се свърши още много работа. Например, по въпроса за двойното качество на продуктите. Това е е въпрос, по който постигнахме известен напредък. Вие споменахте и блокирането на географски принцип. Аз съм силно заинтересована от този въпрос, тъй като бях докладчик по темата. Искам да ви попитам по отношение на този регламент, дали всички държави членки вече са приложили регламента, защото знае, че в Польша все още нямаме закон и един потребител, който има затруднение да купува стоки онлайн, не знае към кого да се обърне в случай, че се натъкне на пречки. И второ, както си спомняте, ние се опитваме да разширим тази разпоредба, за да обхванем и други цифрови продукти, електронни книги, музика и прочие. Считате ли, подобна въз... възможност съществува? Ще можем да премахнем тези пречки от единния пазар по отношение на други цифрови продукти? Други въпроси, като телевизията, не искам да ги споменавам, тъй като това е сфера, където има много силно геоблокиране все още. Ние непрекъснато казваме, че европейците трябва да имат пълен достъп до всички достижения, до европейската култура, така че бихте ли казали нещо повече по този въпрос? И накрая един много конкретен въпрос. Ние проведохме заседание на работната група на, за единия цифров пазар. Вие бяхте на нея. Вие казахте, че възлагате проучване на въздействането, свързано с таксите, въпрос, който предизвиква огромен интерес. Има ли някакви резултати? Освен това, искам да ви поздравя, че сте много конкретна, работите много конкретно по отделни въпроси. Съгласна съм с колегите, които казаха, че това, което липсва сега е просто недостатъчно добрата комуникация между институциите. Хората считат, че всички тези въпроси се случват и така, сами по себе си, без да си дават сметка, че става дума за много работа, свършена от Европейския парламент и Европейската комисия, за да се създадат по-възможности за плавно функциониране на единия пазар. Добро утро, госпожо председател и госпожо комисар. Извинявайте, че закъснях. Не се успах, просто имах друга работа. Госпожо комисар, извинявайте, пропуснах е, вашата презентация. Вероятно, вие сте отговорили е, на въпроса, който аз ще задам. Както знаете, Обединеното кралство напуска Европейския съюз следващия месец. Аз съм депутат от е, тази страна. Доскоро имаше така усещане, че може би ще има втор е, референдум в е, Обединеното кралство, е, както в преди, предишни случаи. Сега вече знаем, че такова нещо няма да има и преговорите трябва да започват сериозно. Извън политическите така, те пречкания, всъщност е, имаме е, много сериозни проблеми. Достъпа до британски стоки на този пазар, е, имам предвид е, френските винопроизводители, испанските производители на е, хранителни продукти и други. Това са хиляди работни места, които работят от пазара, пазарите в моята страна. След е, е, производителите на е, семена също е, има много заинтересовани. Може ли по някакъв начин да поставим на преден план интересите на тези, всички тези производители, всички тези хора, да забравим политическите си пристрастия. И ние, мисля, надявам се, че се работи сериозно по този въпрос, но ще ме успокоите ли по някакъв начин, че това е така? Е, благодаря. Аз също имам въпроси към вас. Първо, когато говорим за доброто ни сътрудничество и когато ми благодарихте, мисля, че мой дълг и също удоволствие, разбира се, да отвърна с същите благодарности, да благодаря и на секретарята, и на всички съветници, защото става дума за екипна работа. Споменахте а, общия регламент за обща безопасност а, и нещо конкретно, което ос... споменахте за по-добро сътрудничество, неща, за които хората говорят много. А, но си остава така в на приказки. Аз зная, че обикновено лесно се говори, трудно се е, осъществяват на практика нещата. Лесно всички говорим за е, ползите от общия пазар, но на практика нещата са по-трудни. Та, не би трябвало да се обвиняваме взаимно, а, а трябва да си сътрудничим по-добре. Всеки да си върши работата, да огледа, да погледне назад, да види какво е свършил и дали това, което е проповядвал, е правилна практика. В този смисъл имам няколко конкретни въпроса във вашия мандат като комисар, кое беше най-лесно и кое беше най-трудното във вашата работа през последните няколко години? И имаше ли някакви неочаквани трудности за вас? и какви уроци можем да излечем за бъдеще, по-конкретно е, във връзка с сътрудничеството между парламента и комисията. Виждате ли начини да подобрим това сътрудничество и как и къде? за да не се повтарят е, трудности, които, на които сме се натъквали през е, последните години. Благодаря ви. Благодаря ви за последните думи по-специално. В е, уводните си думи не исках да е, звуча твърде самокритично, но, но сега мога да кажа, е, така са възпитани е, жените, момичетата в Полша да бъдат е, по-скоро критични, отколкото да гледат с розови очила на живота. Вчера, е, така, прелиствайки документите си, наистина си давам сметка, че много неща сме постигнали, много неща, с които можем да се гордеем. Но по повод последните ви думи, определено тези, които сме тук в тази зала, работихме чудесно, за което благодаря много. И това не е са празни приказки, а това е един много така последователен, е, едно послание, което се прокрадваше в думите на всички изказали се е, тази сутрин тук. Сега да се опитам да отговоря по всеки отделен въпрос по економиката на споделяне. Определено това е един от въпросите. Е, може би то не беше твърде ново явление от преди няколко години, но то много бързо се разрасна, много бързо се развива. Затова ние започнахме с насоки. не почнахме с е, твърдето законодателство, и предвид на естествените темпове, с които се развиват, е, с които работим, мисля, че ще е по-разумно да изработим някакъв вид насоки, за да подготвим държавите членки, фирмите, гражданите за това явление. По-скоро това, отколкото истинско законодателство. Но като обръщам поглед назад, пък си мисля и за бъдеще, е, ми се струва, че това ще бъде е, една от задачите за следващия парламент и комисията. европейско законодателство в областта на економиката на споделяне. Разбира се, с ударение върху е, тези отрасли, туризъм, които са неща чувствителни и неща, които се усещат от всеки гражданин по регламентираните професии. Този беше ще бе малко по-положителна в оценката си до господин Шейнфелд. Защото в това отношение ние не сме казали нищо. Тук е, има две неща. Първо, теста за пропорционалност и по това сме се споразумели два, двата, двете законодателни инстанции. Е, и това попада в директивата за професионалните квалификации. Не е лесно, но поне първата стъпка от текста за пропорционалност ни дава възможност всяка държава членка да прецени какви, как бариерите, които те изпра, издигат пред професионалисти от а, други страни, а, до каква степен те са а, обосновани, оправдани и дали наистина са пропорционални, в смисъл отговарят ли на амбициите, желанията на хората и нуждите на съответните отрасли. Така че заедно с прилагане директивата за професионалните е, квалификации. и доста така крупния пакет за нарушения, който ще излезе в следващите години, тази директива е, е добра база за разговори по темата с държавите членки. Знаете, че ние пред е, ставихме съобщението за общия пазар по искане на Европейския съвет. Аз е, го представих на министрите на економиката. Може би ще изготвя някакъв доклад за тук или някакъв е, практически документ, записки, бележки за моят приемник, да покажа как виждам аз нещата, защото опита, който натрупах, наистина е огромен. Така че вие наистина ме провокирате с това, но аз ще излеза с, ще изготвя някакъв такъв документ. Не бих го нарекла доклад, защото няма да има официална стойност, но ще е някакъв вид документ, просто на, на вид насоки, инструкции, хайде да не използвам думата инструкции, но някакси така насоки, сламка, както се казва, за моя приемник. По блокирането на географски принцип не мога да дам конкретни е, числа. Знае, че много държави членки прилагат директивата. Продължаваме да работим за е, правилното спазване на регламента. Може би не знаете, че изготвихме много обширна информация и така насоки на всички официални езици в ЕС по този въпрос. Разпратихме писмо до държавите членки, в което ги е, приканваме да ускорят процеса. И съгласна съм, че цифровите продукти това винаги е така, на това винаги съм е, настоявала. Не можем да разделим е, единния пазар от цифрови единния пазар. Ще дойде ден, може би в следващия мандат, когато ще се наложи да се обсъждат този въпрос. Именно как да се е, впишат е, цифровите продукти в единния цифров пазар. Понякога нашите дружества, конфирми са изправени пред такъв проблем. Сега, значителна част от тях се цифровизират, но, както казах, не можем да разделим цифровия от общия пазар. Това са двете страни на една монета. Приключваме е, с оценка на въздействието върху таксите – Благодаря ви много за регламента за общия регламент за безопасност. Мисля, че той е, ще изпрати добър сигнал към гражданите, по, тъй като той е много важен въпрос, е, близък до тяхното е, ежедневие живот – Имаше сложни въпроси, свързани с това досие, но ви благодаря за това, че е, отчитате всичко това. Сега, за Брексит няма какво да кажа. Преговорите се водят на много-много високо равнище. Мога да ви успокоя или уверя, че ние като комисия готим е, така наречения план за е, изваредна ситуация, е, резервен план – но ако се озовем в ситуация без договор, децата ни никога няма да ни го простят от двете страни. Няма какво повече да кажа. Само мога да добавя, както го правя обикновено, и да споделя личните си професионални чувства. Обединеното кралство винаги са били на наша, на моя страна по въпроса за единия пазар. И това е огромна загуба. Ужасно съжалявам, че такъв силен партньор ще загубя в дискусиите. Е, това е особено важно за държавите членки. Както е, госпожа председателката спомена за несъответствие между думи и дела – Всичко това се отнася предимно за държавите членки. Европейски съвет, е, съвета призовава и очаква от нас да, да вършим да работим по, е, за създаването един истински единен пазар. Но когато нещата стигнат до министрите на економика и на другите ресори, е, всичко се разводнява непрекъснато. а трябва да, да, имаме, да изпращаме ясно послание до всички и до Виленето кралство, разбира се, за единия пазар. С други думи, опитваме сме, опитваме сме се да се подготвим за е, всякакъв възможен сценарий. Е, един портфел е, изготвяме е, като план за е, изваредна ситуация, е, план за е, е, един резервен план. Нямаме много време, разбира се. Сега, заключение по е, въпросите на е, вашите въпроси, госпожо председател. Какво е било лесно и трудно в моя мандат? Може би няма да отговоря директно, но отново, като се върнем на въпроса за думите и делата, В моят портфейл попадаше и е, разрастващото се сътрудничество в отбранителната индустрия в Европейския съюз. И трябва да кажа, че ако има воля, нещата стават много лесно – ако има воля във всички държави членки, всичко става много лесно. Аз самата го усетих в е, областта на отбраната, в много действия, както и по много досиета е, по общия пазар, по единия пазар – защото нещата си върват е, е, по официалния път, е, дискусия, споделят се различни е, позиции, становища от е, държавите членки. Все пак ние не сме федерация, не сме Съединени щати на Европа, различни страни, различни култури, различни интереси, но което е важното и което ни е, свързва е желанието да сме заедно. И ако искаме да сме заедно, трябва да намираме начин да обсъждаме въпросите и да търсим и едностранни решения на много проблеми. А, в а, нещата там, където имаше такава воля, се развиха много бързо. Е, тръгнахме от никъде. Е, и в някои е, програми стигнахме до 13 милиарда долара, които се предвиждат за бъдеще европейската отбрана, става дума за европейската отбрана, въпреки специфичните позиции на държавите членки, нещата потръгнаха. Така че нека да работим по обичайния начин, но с добра воля. Защото ако сме убедени и искаме да постигнем общи резултати, в крайна сметка и ако третираме себе си гражданите като европейци, поляци, французи, германци, белгийци, е, италианци, но в крайна сметка европейци, ако това е мисленето ни, ще намерим решение на въпросите. Мисля, че е, за бъдеще е, много важно е всичко свързано с цифровизацията. Започнахме, много напреднахме в Европа в сравнение с други глобални економики. Така че цифровите продукти, економиката на споделянето, е, където нещата върват посока на законотворчество – уменията. Това също е аспект на цифровизацията, но разбира се, ние като комисия трябва да решаваме и този проблем, защото това ще е сериозен, но предизвикателство за е, бъдеща Европа. И разбира се, основните въпроси, свързани с е, единния пазар и особено пазара на услуги, защото по е, пазара на стоки напредваме. Но в областта на услугите едва прохождаме в този мандат. Трябва да си го признаем от всички, че след директивата за е, услугите, която беше един пробив в е, пазара на услугите, ние започнахме, направихме първите стъпки. Но мисля, че трябва да сме горди и удовлетворени от постигнатото до тук. Благодаря. Председателката. Аз самата съм юрист и когато влязах в политиката, така следвах тази е, правна логика. Когато има правна възможност. Е, без политическа воля нищо няма да стане. А без политическа воля няма правна възможност. Е, а когато има политическа воля, ще се намери юридическата е, възможност. Благодаря ви много за това, че споделихте опита си с нас. Ще продължим хубавото си сътрудничество до края на мандата. Благодаря. Благодаря ви на всички отново за доброто сътрудничество.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 Okay, good morning uh, again to the people who... Uh... Председателката, добро утро на онези, които току-що се присъединиха към нас за гласуването. Гласуването започва с първия доклад. Предстои да приемем становище по преустановяването на сезонните промени на часовото време. Докладчик по становище от наше име бе господин Шолтес. Изменение 51 е оттеглено. Изменение 16. За, против, въздържали се. Изменение 16. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22. Всички ли го намериха за, против, въздържали се, приема се. Гласуване по целия текст. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, 9 гласа против и 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. Следващия текст, по който ще гласуваме е предложението за регламент за удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза. Докладчик от наше име бе господин Селимович. Господин Селимович, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че постигнахме съгласие с съвета по това досие. Би следвало тук да присъства представител извинете, на комисията, който да потвърди постигнатото споразумение, включително и споразумението за това Европейската сметна палата всяка година да излиза с доклади по този въпрос. Нека изчакаме това окончателно потвърждение преди гласуването в пленарната зала. Добре, ще го направим, казва председателката. Сега ще гласуваме по резултата от междуинституционалните преговори. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за и 2 гласа против. Поздравления за господин Селимович. Следващия текст е за изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и така нататък. Това са разпоредбите за общата безопасност. Докладчица от наше име е госпожа Хоенштан. Компромисно едно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно две за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Тран 20 или не? Не. Компромисно 14. За, против, въздържали се, приема се. Тран 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. По 153-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 87 за, It follows Amendment 154. Компромисно 5 бе прието. Това означава, че преминаваме направо към Тран 33. Тран 33. Всички ли го намерихте? Окей, Тран, Тран... 33 за, против. Намерихте ли го, Никола? Окей. Е Socialist found Намериха ли го социалистите? Тран 33. Okay, everybody found it? Всички ли го намериха? Добре. Тран 33 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с... Much further. Uh, compromise 8. Компромисно 8. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Тран 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 310 за, против, въздържали се, приема се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318. Няма да го гласуваме. Продължаваме стран 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 329 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 332 и 333 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 56 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, извинете, 64 отпада, тъй като 63 бе прието. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отприема се.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 не е ясен резултатът. 79. Електронна проверка. За да е ясно за всички. Изменение 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. изменение. Искате да проверим по Тран 3 ли? Добре, гласуваме електронно по Тран 3. Uh, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 92 и Тран 6. Идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. Тран 10 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 108 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте по изменение 108. Край на гласуването. Приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, приема се. Със същото мнозинство. Мисля, че мнозинството беше същото, но нека проверим. Двама души още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. С дори по-голямо мнозинство. Тран 12 за, против, въздържали се, приема се 111 за, против, въздържали се, отхвърля се 116 за, против, въздържали се, приема се Тран 13, отпада. И сега гласуваме по целия текст на проекто доклада с приятите изменения. Моля, гласувайте. We close the vote. Край на гласуването. Приема се с 33 гласа за и 2 гласа против. Поздравления за Ружа Фонтун. Преди да ти дам думата, Ружа, ще гласуваме по мандата за встъпване в междуинституционални преговори. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. <laughs> We closed. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за и 3 гласа против. Поздравления за Ружа. Имаш думата. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря наистина на всички колеги. Аплодисментите бяха за всички ни. Бяха и за вас за докладчиците в сянка и колегите в групите по време на преговорите наистина се концентрирахме върху човешкия живот. 25 300 души са загинали по европейските пътища през 2017. 135 000 пък са били тежко ранени. С този законодателен акт, ако той наистина бъде въведен в националните законодателства и започне да се прилага по европейските пътища, ще допринесем за значителна положителна промяна. За това и наистина ви благодаря, че въпреки различията помежду ни, поставихме акцента върху онова, което е в основата на този регламент, а именно спасяването на човешки живот. Поздравявам всички ви за това. Благодаря ви. You, Благодаря ти, Ружа. Продължаваме с гласуването по насърчаването на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Докладчица бе Кристал Шалде Мозе. Получихме писмото на Корепер за постигнатото съгласие. Кристал, имаш думата. Благодаря. Аз също получих това писмо, в което ни уведомява, че Корепер е приел текста. Това наистина е чудесно. Вчера представих съдържанието на постигнатото споразумение. Няма да го правя и днес, но тъй като вчера нямаше много колеги, участващи в заседанието, Нека сега благодаря на всички колеги, които работиха по това предложение. Заедно постигнахме много добро споразумение, което действително ще допринесе до повече прозрачност на пазара на платформите, както и до повече справедливост. Мисля, че всички можем да сме удовлетворени от постижението си. Благодаря ви, колеги. Надявам се, че текстът сега ще бъде прият председателката. Първо трябва да гласуваме. Започваме гласуването. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 32 гласа за, 1 глас против и 2 въздържали се. Поздравления за Кристал. So now we can move on to the last, uh, vote of... Пристъпваме към последното за днес гласуване Става дума за регламента, определящ правила и процедури за спазването на и прилагането на европейското законодателство за хармонизация на продуктите. Докладчик е господин Данти от наше име. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. We close the vote. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за, 4 гласа против и един въздържал се. Поздравления за Никола. Искаш ли да вземеш думата? Искам да благодаря на всички наши структури на секретарията ни, на колегите докладчици в Сянка и техните асистенти. Работата бе много интензивна, много важна, много кратки бяха предвидените срокове, но мисля, че днес предстои да приемем един акт за по-силен надзор върху пазара, за взаимодействие между органите за надзор на национално равнище както и за уреждащ взаимодействието между извършващите продажби онлайн стопански субекти тук в Съюза и извън него. Важна бе работата, която свършихме, тъй че благодаря на всички участвали в нея, колеги. Благодаря ви за постигнатото съгласие. Председателката благодаря Никола. Приключихме с гласуванията за днес. След 9 минути предстои размяна на мнения с комисар Габриел. Okay, welcome again, uh, everybody. I would like... Добре дошли отново на всички. Приветствам с добре дошла нашия гост, комисар Габриел. Добре дошла на заседанието на комисията ни. Припомням ви, че целта на днешното заседание е размяна на мнение по оставащите все още пречки пред отключването на пълния потенциал на вътрешния пазар и възможностите за преодоляването ни. Предстои също да обсъдим и приоритетите за бъдещето. Госпожо Габриел, с удоволствие ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, благодаря за поканата, която отправихте за тази размяна на мнения. Винаги е удоволствие да съм сред вас. За мен това е възможност да ви благодаря за работата ви през тези 4 години, които изминаха и успяхме да постигнем доста напредък по единия цифров пазар. Има сега маратони от преговори от миналата седмица, което ни позволява да направим равносметка за 30-те инициативи, които бяха представени. 28 бяха финализирани благодарение на усилията на парламента и съвета. Това са усилия, които са много важни е, от страна на комисията ИМКО. Искам да ви благодаря за това тъй като имаше моменти, в които беше необходима цялата ни енергия, за да можем да допринесем за подобряване на живота на нашите съграждани, както и за оказване на повече подкрепа на предприятията, за да могат да извършват цифровия преход, както и да гарантираме водещата позиция на Европейския съюз в тази сфера. Бих искала да направя кратка равносметка, да кажа, че финализирахме инициативи, които вече дават своите плодове за гражданите, като примахването на роуминга, на геоблокирането, защитата на личните данни и други. Всичко това има подкрепата в Европа. Част от тези регламенти ще бъдат разгледани малко по-късно. Искам да ви благодаря за гласуването тази сутрин, тъй като регламентът е първият от този вид в световен мащаб и това е добро послание, тъй като конкретизира ангажимента ни да се запази търговската среда, която да е предвидима, надежна в онлайн средата. Искам също да благодаря на докладчика, госпожа Шалде Мозе и на докладчиците в Сянка, които по време на тристранната среща, която беше истински маратон, успяха да постигнат безпредседентно политическо съгласие. За нас това е много важно, защото това прави цифрова Европа по-конкурентна. Аз също приветствам и политическото споразумение, постигнато по авторското право, което беше постигнато след дълги преговори миналата седмица. Ние бяхме свидетели 24 месеца интензивни преговори. Искам да благодаря на съзаконодателите за това, че работиха в дух на компромиси, за да дадем един силен сигнал за защита на интересите на съответните страни. Искам също да подчертая факта, че приключихме преговорите при разглеждане на директивата за данните, което е важно за предприятията, както и .eu, нещо, което е важно за европейската ни идентичност. Имаме законодателно предложение относно центрове за високи постижения по киберсигурността. Това са част от тези 30 предложения, които сме представили. Няма да крия, че що се отнася до центровете за компетентност, комисията продължава да играе своята роля на честен посредник, за да може да се наблегне на киберсигурността като приоритет за Европа, но и да се гарантират средства, за да се постигне резултат. Бих искала също да говоря и за бъдещето, нещо, което вече започва по време на преговорите. Това е програмата Цифрова Европа. Знаете колко много държим на тази нова програма. Това е първата цифрова програма от паневропейски характер, която е посветена на международната конкурентоспособност на Европейския съюз постигнем съгласие с парламента, за да може е, Европа да финансира в киберсигурността, в високопроизводителните изчислителни технологии, в цифровите умения, защото имаме нужда от експерти, трябва да работим също и в областта на центровите за цифрови иновации. Трябва и други средства, които да бъдат допълнение към бюджета, посветен на цифрова Европа, например Хоризонт, програмата Хоризонт, също механизма за свързване на Европа. Искам да благодаря на госпожа Гебхарт за работата и в тази сфера. Има истински консенсус, твърд ангажимент от наша страна да дадем на Европа нужните финансови средства което е една конкретна стъпка да се гарантира сигурността на гражданите, да се подкрепят предприятията, да се създадат водещи предприятия, също и да се обърне внимание на етичните аспекти, свързани с въвеждането на изкуствен интелект. Това всичко е част от европейския подход. Искаме всичко това да бъде приведено в действие, колкото е възможно по-бързо да бъдат решени проблемите, свързани с бюджета и се надявам, че по време на преговорите ще, ще се постигне един плавен преход между сегашния и следващия бюджет. Видно е, че ние работихме усърдно, за да поставим основите на една конкурентна, динамична, новаторска Европа, но трябва да гледаме и към бъдещето с решителност, защото знаем, че цифровия преход се осъществява с шеметна скорост, която ни изпреварва като с законодатели или като европейски институции. За това трябва да се възползваме от възможностите, които създава цифровизацията на Европа. И за това аз държа много да продължим да работим много тясно с а, а, такива възникващи сфери, а, като изкуствен интелект, блок, веригата, а, квантовите технологии и прочие. И ние искаме тази цифрова промяна а, да бъде приобщаваща. Не трябва да има противоречие между конкурентоспособност и ценности. Нашите основни ценности са нещо, което трябва да присъства винаги от разработката до използването до край на новите технологии. Стратегията след 2019 година, не искам да изпреварвам нещата, но искам да кажа, че една отправна точка може да бъде поставяне на акцент върху това, което е постигнато сегашната стратегия за единия цифров пазар. Ние предлагаме незаконодателни мерки в здравеопазването онлайн, изкуствения интелект, както и върху незаконното съдържание, което се следи когато говорим за контрол, трябва да видим какво става с клаузата за преразглеждане по отношение на блокирането на географски принцип. Парламента беше ясен какво иска да се постигне до две години. Също ние трябва много внимателно да следим тенденциите, както вече споменах, изкуствен интелект, високо производителните и изчислителни технологии, виртуалната реалност и прочие. Тази цели трябва да отговарят на интересите на гражданите. На трето място трябва да продължим размисъла за социално-економическия ефект от използването на технологиите. Това е нещо, на което много държа и ние ще продължим да разглеждаме как е, действат технологиите върху обществата, за да се подготвим по-добре, да имаме най-добрата възможна политика в областта на цифровите технологии. Има някои предизвикателства, които искам да очертая и това изисква да работим, за да се подготвим по-добре, за да могат хората да разполагат с нужните цифрови умения, за да се осъществи този цифров преход, който желаем. Освен това, трябва да се гарантира неприкосновеността на лично, личния живот, да се противодейства на фалшивите новини, на кибер атаките, също да се държи сметка на климатичните изменения, обновяемите, възобновяемите енергии, равенството между половете и прочие. Това са неща, на които държат гражданите. И нещо важно да продължим да работим за създаване на една а, истинска дипломация в цифровата сфера, що се отнася до стандартите, киберсигурността и а, цифровия пазар тъй като тук трябва да отчетиваме разнообразието, творчеството, уникалността. Технологията не е самоцел. Ние трябва да направим така, че хората да живеят по-добре, че предприятията в Европа да запазят конкурентоспособността си благодарение на технологиите. Знаем, че Европа изостава в някои области, но ние имаме водещи фирми в Европа и на базата на всички тези законодателни инициативи трябва да се направи така, че всичко да бъде в услуга на стопанските субекти и на гражданите, за да може да се осъществи цифровия преход, който променя начина ни на живот, на взаимодействие, на комуникация и прочие, но и помага да се подобрят някои аспекти на ежедневието ни, както и помага за развитието на економиката. Така че няма време за губене, защото развитието на технологиите няма да ни изчаква. Трябва да си даваме сметка за тенденциите, че това е един шанс да участваме в тази надпревара, но да действаме бързо и конкретно, за да можем да определим траекторията, защото след 5 години не знаем дали ще се запази същата скорост, така че няма време за губене. Аз виждам как заедно можем да предложим бързи действия и качество. Когато поеха ресора на комисар, бяха финализирани само 6 инициативи от общо 30. Сега вече имаме 28 финализирани. Това е благодарение на парламента, на докладчиците, на докладчиците в Сянка. Така че заедно успяхме да покажем, че скоростта и качеството са равнопоставени, че ние сме в състояние да постигнем това. Ще спре до тук и оставам на ваше разположение да изслушам вашите критични бележки и предложения. Мерси beaucoup, мадам ла Благодаря, госпожо комисар. Сега искам да дам думата на депутатите Ана Мария първа. Благодаря. Добре дошла, Мария. Ти действително си шампион по защитата на децата онлайн. Цифровизацията дава много възможности на децата, но също времено изисква те да бъдат защитавани срещу фалшиви новини, незаконни дейности, сексуална експлуатация на децата. Аз бях докладче по този въпрос в парламента. Зная, че ти си изключително смела и че държиш отговорни социалните медии и технологичните компании. Можеш ли да кажеш нещо повече за това, което правиш ти и Европейската комисия за безопасен за децата интернет и как взаимодействате с социалните медии? Нещо, на което също много държа, кое, което държат хората в Европа и света, а именно да се борим срещу сексуалната експлуатация на децата. Става дума за електронните комуникации и неприкосновеността на личния живот. Сега се водят тристранни преговори по този въпрос ще има дисбаланс между неприкосновеността на личния живот и безопасността, когато става дума до фото ДНК. Защото сега могат, трудно могат да бъдат идентифицирани децата, които са подложени на сексуална ни посегателства. Трябва да се използват технологиите, за да могат да се установяват кои са децата. Но ако това се допусне, ние ще отрежем ръцете на тези, които работят в тази сфера отдавна. Така че моля да се направи нещо, тъй като сега вървят тристранните срещи. Това е много важен законодателен акт. Нещо друго, което искам да помоля, е за хазартната индустри... не, е, индустрията на електронните игри. Има доста електронни игри, които създават зависимост. Всеки родител в Европа се притеснява. Обществото се защитава срещу зависимост от алкохол, от наркотици, но според мен не правим достатъчно, за да защитим децата да бъдат онлайн и да станат обекта на такава зависимост. Ние не искаме да ограничаваме децата онлайн, а да ги защитим от съдържание, което може да бъде вредно за тях. И аз е, знам, че това е много сложен въпрос, е, но зная, че е, ти си много ангажирана и очаквам да чуя мнението ти. И също за крайният екстремизъм, радикализация и тероризъм. Тази седмица внесохме изменения в, по тези въпроси. Отново трябва да се даде, да се направи нужното за намирането на верния баланс между сигурността и правата. Кристел Шалдемо, взема думата. Благодаря. Благодаря на комисаря. Благодаря, че сте наш гост днес. Аз работя по въпроса за платформите и се радвам, че вие лично сте ангажирана с този законодателен акт. Постигнахме бързи резултати, постигнахме добро съгласие. Това е първи законодателен акт, свързан с платформите в Европа. Но това е вярната стъпка, която трябваше да се предприеме. Благодаря за вашата подкрепа, за подкрепата на вашите служби. Изключително признателни сме за това. Важно е, че постигнахме бърз напредък. През април миналата година беше представена платформата за бизнеса и приехме текста в рамките само на една година. Работата вървеше много бързо, без никакви... Без съвсем, не беше съвсем лишена от проблеми, но успяхме да постигнем съгласие. Искам да ви благодаря. Искам също да подчертая, че по време на дискусиите по платформите за бизнеса, както и за одобрението на типа, това е друг въпрос, на който трябва да обърнем внимание в бъдеще, след съставането на новата комисия. Трябва да стане ясно кой се счита за собственост на генерираните данни. Ние говорим за лични данни, но има данни, които не са от личен характер в фирмите. Онези, които предоставят платформата ли са, или пък компаниите, които използват, или пък производителят на автомобила. Много важно е този проблем да бъде разрешен и що се отнася до неличните данни, тъй като а, трябва да развием един цифров бизнес модел за бъдещето и се надявам, че комисията ще намери решение в скоро време. Що се отнася до електронните комуникации и неприкосновеността на личния живот, ние няма да можем да решим въпроса сега, но се нуждаем от такова решение, за да вървим напред. Надяваме се, че в скоро време ще се постигне напредък и успеха. Отново искам да ви благодаря за изказването и за вашия принос. Надявам се, че ще се върнете отново и че ще можем да развиваме цифровия пазар, което е добре и за предприятията, и за потребителите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че сте след нас. Последния месец работехме по много общи теми, не само с доклада на Ана Кораца Билт и на госпожа Шалдемозе. В тази комисия дадахме значителен принос към работата с цифровите платформи в Европейския съюз и това неща, тези неща в годините се промениха значителна степен. Това е много важно за европейските граждани. Много важно е да бъдат гарантирани и запазени техните е, данни и информация. В е, това е, отношение свършихме много последните години но има и сериозни проблеми и несъответствия които ще трябва да бъдат отстранени в, след... в години. Първо, международните инвестиции в цифровата инфраструктура в, по отношение развитието на платформите, на софтуер, на съответните алгоритми, е, така наречената е, изкуствена, така наречен изкуствен интелект. Тук е, е, ние сме много горди с многообразието на нашия цифров пазар от България до Германия, е, но е, това трябва да се е, регламентира по-хармонично, за да се е, е, използват в максимална степен е, инвестициите в това отношение. Всички неща, които ти е, спомена като инвестиции в цифрата инфраструктура е, е, са нещо хубаво, но ако не успеем да създадем съответната среда в Европа за целия пазар, пазар и да имаме пълна хармонизация в това отношение, тогава е, е, ще изоставаме пред инвестициите в други региони е, би трябвало да търсим баланса между регламентиране и свобода често проблемите излизат, се явяват точно в това, в това отношение, където има опасност от твърде много регламентиране, от друга страна, е, в много нови сфери няма никакво регламентиране е, и двете крайности са е, погрешни. Това е по отношение на изкуствения интелект и работата ни тук. Парламента не може да работи сам. Би трябвало наистина интензивно да си взаимодействаме и сътрудничим. Имаме и спорове между отделните политически сили в НП, дори в рамките на партията, но трябва да работим заедно няма да е лесно. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Е, тази комисия работи много активно по цифровите досиета и мисля, че постигнахме успехи по досието за платформите и други. Не е тайна обаче, че в случая с реформиране на авторското право и директивата за електронна търговия имаме е, така, баланс е различен от този, който, е, този баланс, който търсихме, е различен от това, което получихме е, в резултат от преговорите. Е, съобщението на Европейската комисия за резултата от триалога знаехме, че има един блог на Европейската комисия, в който гражданите, които са съгласни с оценката на тази комисия, бяха описани като тълпа и моето съобщение е по директивата за авторско право бе сравнена с е, кампанията за Брексит, което за мен е неуместно е, чу се някакво половинчато извинение, че може би езика е прозвучал обидно но а, е, си мисля, първо, може ли такова нещо да се публикува от името на комисията поначало? Е, комисар Ансип каза, че не е знал за такава публикация. Та се питам дали това е пуснато от вашата, вашето бюро, вашата служба. После а, е, впечатлението, което всичко това остава сред младите е, гласоподаватели, които са значителна а, маса и които ние искаме да привлечем да участват в европейските избори. Е, те много се вълнуват от е, реформата на в а, е, авторското право. А, е, сега а, е, спора около член 13, а, се, полу, там се получава едно разминаване между интересите на две поколения. Дори германската ресорна министърка а, всъщност се изказа за задраскване на 13 член. Това някакси подкопава, застрашава да подкопае доверието на по-младото поколение в е, европейските е, институции. Следващия. Да. Благодаря, госпожа комисар. И моят въпрос е сходен е, с този на госпожа Реда, но бих искала малко да задълбоча темата. Е, винаги е имало е, съпротива на всякакви революции, индустриалната революция, например, не сме, е, преди сме се борили срещу това, не сме искали децата да работят в мини, така нататък. Сега също има съпротива Е, всъщност е, е, тези, които положиха основите, започнаха тази индустриална революция, вече тяхното начинание поставя нови въпроси. Нещата са се придвижили доста напред. Сега възникват проблеми като и необходимост от защита на децата. например, в Китай не се тревожат толкова много, не се притесняват е, е от, от въпросите, свързани с е, основните ценности, но това е въпрос, който е, искам да поставя е, пред вас, госпожа комисар. Имате ли е, някаква представа, идеи или опит е, за това как е, Европейския съюз може да реши тези е, етични е, проблеми, морални проблеми, защото може ли да се гледа на Европа от страни като на е, водеща в това отношение, по начина по който гледат на Китай? Благодаря, госпожа Хирш. Благодаря, госпожа комисар, че сте тук. Благодаря за е, това, което казахте. Наистина много неща са свършени в последните години и месеци. Мисля, че ние сме на правия път но разбира се, ясно е все още, че в е, е, цифровия единен пазар все още пазара все още е, е силно фрагментиран, националното доминира. Това се отнася в финансовата сфера, здравеопазването, границите винаги се получават, има проблеми и трудности, тъй като тези сфери са силно национално доминирани и ограничени. Това поражда и, и е, скептицизъм относно възможности на е, единия пазар и особено е, нова, че новаторските предприятия, инова, ино, иновациите е, ще могат да, е, да е, функционират е, и да имат смисъл при тази е, фрагментираност на 27 е, или 28 пазара. Сега какво може да се направи, за да се е, намали е, тази фрагмент, и по друго, което колегата преди мен постави като въпрос авторското право, е, предполагам, е, че е, ще надявам се при окончателното приемане на, на текста да не отпадне изцяло текста за малките и средни предприятия и авторското право и участието им в а, платформи, но а, става дума за разработването на нови а, е, бизнес модели е, и данните свързани с това. Та въпросът ми е, е може ли да да да гарантираме такива зони на цифрова свобода между държавите членки, които не са в пълния смисъл на думата свободни, но са достатъчно свободни, за да дадат възможност за експериментиране и иновации. Благодаря. Аз самата имам един кратък въпрос на френски. Току-що получихме съобщение. Е, Microsoft е, е, открива кибердефекти в научната а, кибератаки срещу Европейския съюз. Какво ще кажете за законодателството, е, което е, може да контрира подобни атаки, за да не винаги да не вървим след е, събитията, да действаме проактивно, не реактивно? И тъй като вие сте комисар от 4 години, Какво за вас, във вашия опит като комисар, беше най-лесно и най-трудно? най-лесно и най-трудно в работата ви? И второ, ако можете да промените нещо в сътрудничество между нашите институции, парламента и комисията, за да е, подобрим е, съвместната си работа, какво бихте променили? Какво бихте е, променили? Това са моите въпроси. А сега имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря ви за въпросите и за някои идеи, е, някои критики, разбира се, които аз намирам доста положителни. Те, те именно подхранват нашата дискусия. Ще започна с въпроса относно защита на децата. Това нещо, което е, много ме вълнува. Е, всъщност е, ние продължаваме да търсим възможности за законодателна инициатива в е, това отношение. Това ще остане вероятно за следващата комисия. Е, безопасен интернет за Европейския съюз, това е една от инициативите, ще продължи и тази година, защото вече не можем да чакаме 50 е, хиляди училища в Европа да е, е, чакат от нас. Трябва, когато говорим за защита на децата онлайн, за мен е важно да да е, свързваме е, трите е, е, страни на триъгълника преподаватели, деца и е, родители. Това е една, едно цяло. Е, е, повече от е, половината от младите хора казват, че е, се натъкват на заплаха по интернет поне веднъж седмично. Проблемът е, че те не споделят, не, не го казват на родителите си или на преподавателите. И сега ние трябва да организираме повече информационни кампании, една платформа, например, интернет за деца която е безплатна, където която качва материали пригодени за деца, за преподаватели и мисля, че по този начин трябва да продължим да работим. Нашия кръг на посланици за в интернет продължава. Това, тук става дума не само на, на, за политици, е, посланици, е, но и творци, е, писатели, спортисти нашата работа с Съюза за защита на децата онлайн – 18, е, преди 8, 18 е, месеца започнахме. Сега, 18 месеца по-късно, попитах, е, помолих моя екип за анализ какво сме направили, какво още остава да се направи. Трябва да работим на, на европейско равнище и аз мисля, че вие като парламент е, трябва да участвате по-активно в работата на този алианс. Е, тук става дума и за големите платформи, е, за Google и други сега ще дойда и до въпроса за фрагментацията. Наистина трябва да постигнем повече свързаност и последователност на европейско равнище. Колкото за сексуалната експлуатация на децата, качване на снимки и така нататък. Ние е, продължаваме да е, водим преговори по въпроса за е, защита на личните данни и неприкосновеността на личните данни и съчетаване на двата проблема. Това е един въпрос, по който аз работя сериозно и съм много бдителна, следа много внимателно какво се случва. Ще се опитаме Сега е, е, ние е, всички сме съгласни за директивата за защита на пътническите данни. Там има един параграф, свързан с електронната неприкосновеност на данните Положението е, не е, е много е, лесно, но конфиденциалността на, на данните става все по-важен проблем. Проблем бе поставени въпроса за електронните игри, защита на младите, как се решава този проблем на европейско равнище. Сега има предприятия, които вече са обърнали внимание на, на а, този а, проблем, а, за да обръща внимание при, самото, при самия дизайн, а, а, конструктиране на, на а, игрите да а, имат предвид а, този проблем. Ще поставя въпроса отново на следващата ни а, сбирка и разговор с Алианса и се, това ще изпрати е, добър сигнал към производителите, надявам се, но много работа ни остава още е, по е, борбата с тероризма. Имаме законодателно колкото до терористичното незаконното съдържание, мисля, че незаконното съдържание, когато говорим за е, терористично съдържание или е, сексуална експлуатация на деца или е, фалшификати и така нататък, това е, са неща, които е, подкуп, е, опит да подкопаят нашата ценна система, с която толкова се гордеем. Дискусията тече и се надявам, че в преговорите ще имаме повод да намерим компромис, който е приемлив е, за всички. Посланието е ясно Днес е, искаме да излезем с законодателно предложение, за да е ясно, че такъв феномен няма място в нашето общество и благодарение или чрез е, е, социалните мрежи въздействието на такива явления се магнифицира в значителна степен. Благодаря ви много, госпожа Саверна, за е, това, което е, е, правихте. Аз, ние от комисията сме много така чувствителни към въпросът, това, което вие правите по въпроса, въпросът, който парламент въпросите, които парламента поставя, ни засягат всички и като общество, и като економика, за да вървим напред. Е, поставихте и важния въпрос за достъпа до данните. Това е нещо, което е неизбежно. Два примера ще дам. Единия представихме е, преработената е, директива PSI и другата е Light Touch – Има огромен е, обем данни, които не сме използвали, но съпротивата е, е доста е, е силна, защото има големи различия между здравите членки. Ние е, сме на различно ниво на е, готовност. Работата е в ход. Ние инициирахме, започнахме един процес, но предвид реалностите ще трябва да се е, разчитаме на този въпрос и да се връщаме все по-често. Андрея Шваб е, е, си тръгна, но наистина бюджетът в нашето предложение за цифро, бюджета за цифровизация е се увеличил с 98% Аз съм признателна на моя екип и на подкрепата на парламента, от една страна за програмата Цифрова Европа и за е, изкуствения интелект, защото ние изоставаме е, няколко пъти, 25 е, пъти сме по-назад и от САЩ и от Китай. Става дума за 20 милиарда Части инвестиции, но сега трябва да предвидим е, значителни суми за следващата финансова рамка. Много работа ни предстои. Това, което е, ми е особено, е особено важно за мен е, е етичния е, аспект – ние сме напред в това отношение, но не трябва, не мога, е, скоро ще публикуваме е, етичните насоки е, проекта на този текст е подложен на консултации с обществеността. Имаме огромен брой предложения, мнения и имаме намерение в края на април да представим, да представим окончателния вариант на текста за е, Важно е днес Европа да напредне и да поеме водеща роля в това отношение. Знаете, би трябвало да продължим и да работим много е, разумно да не е, е, така блокираме по някакъв начин новаторството на нашите предприятия, като разписваме правила, които понякога изглеждат твърде, е, са твърде е, напреднича и модерни, но се възприемат като, е, от всички като един добър стандарт. Такъв е въпроса с личните данни. Не. Общия регламент за общите, не, за защита на данните. Това е е, колкото до цифровия пазар, наистина трябва да преодолеем тази е, разпокъсаност, за да можем да използваме в пълна мяра потенциала, възможностите на този пазар. Държавите членки е, за съжаление, не са на едно и също ниво в, на, на подготвеност. Предвидили сме в стратегията си и плана за действията, който публикувахме през декември, именно това тази сфера, свързана с данните от тук до до края на 19-та ще работим и в следващите няколко месеца ще се отрешаващо значение в отношение. Давам си сметка за е, начинаещите фирми в областта на е, здравеопазването. Това е основно много деликатна сфера. Да припомня само нещо. Първата важна стъпка е направена в това отношение по връзка с е, фрагментацията. Преди две седмици за първ път представихме препоръка за един и същ формат на досиетата. Как да решаваме проблема с оперативната съвместимост и да имаме единен пазар, ако всяка отделна държава има различни формуляри, които изискват различни данни, как може да се върви към един пазар, ако не са подложени всички специалисти на един и същ изпит. Съжалявам, че това е все още само препоръка и остава на държавите членки да решат какво да правят, но трябва да ускорим работа в това отношение. Това, което ме насърчава е, че е, така младите хора го приемат. Е, е, е една база данни от милион е, млади хора в Европейския съюз е, е факт. Е, извън Европейския съюз, е, мисля, че отчасти отговорих на въпроса. Става дума за процес, който върви. Имаме, дали сме добри примери. Е, пример с е, е, директивата за е, регламента за защита на, на личните данни. Това всичко праща добра, е, добър сигнал. Трябва да продължим. Мисля, че и Европейския съюз би трябвало от време на време да прояви е, смелост и да предлага не само законодателни е, мерки, но и етични насоки, за да се опита да е, поеме водеща роля в това отношение. Това не става веднага. но а, стъпка по стъпка върви в тази посока. Госпожа Реда, съж... извинявам се, съжалявам за това, което е публикувано. Аз не съм в течение, не е излязло от моя офис. Не съм знаела добре, че има такава публикация. Сега имаше е, 6 е, триалога за авторско право. Аз присъствах на 5. Нещо, което особено оценяваме е, извън е, много разпалените дискусии, всички уважавахме своите позиции. Това е характерно за триалозите. Конструктивната ние дух, е, изслушвахме се, е, беше ясно, че по някои точки беше изключително трудно да се стигне до компромис, но и ясно е, представяхме какви са основни, какво е основното послание, което искаме да изпратим. Е, индивидуалната свобода в интернет, но и съответния сигнал към е, създа, създаващите съдържание. Положението в момента е такова, че отново се изтъкват извинения, оправдания. Важното за мен е да запазим този дух на уважение и да водим дебат, може да е разпален понякога, е, но това е част от нашата демокрация. И е, това е атмосферата, в която се развиват нещата последните седмици, както и гласуването в парламентарна зала. Е, ще продълж, продължавам да е, така оценявам е, факта, че всеки има възможност да е, изрази своето мнение, да, да представи своите доводи, но разбира се, не трябва да се минават някакви граници, защото ние като представители на институциите трябва да е, подставим, да бъдем за пример. Благодаря, госпожо комисар, за това, че бяхте е, сред нас можем да се гордеем с това, което е, сте направили. Казахте 28 до 30 инициативи, които сте лансирали вие. Е, продължавайте в този дух. Може да разчитате на подкрепата на нашата комисия. И ще се постараем да, да постигнем максимални резултати в рамките на този мандат. Желая ви всичко хубаво. Okay, uh, е, we can, uh... Председателката. Сега можем да пристъпим към последната точка от дневния ни ред. Предстои да разгледаме измененията и компромисните изменения по доклада за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн. Юлия Реда е докладчик по становище от наше име. Юлия, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Работим по много кратки графици по това становище. Въпреки това е важно комисията ИМКО ясно да изрази позицията си по това досие. Досието е от значение – във връзка с правомощията ни по директивата за електронната търговия и хоризонталните разпоредби за доставчиците на хостинг услуги в интернет. Работихме много усилено, най-вече тази седмица, с цел постигане на компромиси. Поредица въпроси мисля, че скоро предстои да постигнем съгласие с докладчиците в Сянка. Благодаря на всички тях и на екипите им за вече свършената работа. Според мен има още няколко важни, все още нерешени въпроса. Нашата комисия никога не бива да забравя за въздействието на мерките, които предстои да приемем върху правата, основните права. Във връзка с това, нека ви обърна внимание на становището на Агенцията за основни права на Европейския съюз. Става дума за регламента за борба срещу тероризма. Това становище излезе миналата седмица и съдържа според мен много важни препоръки за приложното поле на предложението, както и за защитата на основните права три конкретни препоръки на Агенцията за основни права, според мен са много важни. Така, например, по отношение на заповедите за премахване, доставчиците на хостинг услуги трябва да разполагат с 24 часа за премахването на съдържанието. Що се отнася до тъй наречените проактивни мерки, т.е. използването на филтри при качването, агенцията предлага пълното заличаване на съответната разпоредба. Агенцията изтъква също така, че е изключително важно да има независим съдебен контрол, дори и преди предприемането на действия по заповед за премахване. Напълно приемам всички тези препоръки. Работихме много усилено за очертаването на компромиси по тези въпроси. Компромиси приемливи за всички политически групи. А що се отнася до сроковете, опитваме се да работим поетапно. Не всички доставчици на хостинг услуги трябва да са обект на един и същи режим. Трябва да се взема предвид размерът на доставчиците, както и факта дали в миналото са били сезирани с заповеди за премахване трябва да се вземе предвид реалният риск, пред който са изправени доставчиците на хостинг услуги във връзка с терористичното съдържание онлайн. Комисията е провела проучване по въпроса, което е включено и в оценката на въздействието. Според проучването, 1% от доставчиците на хостинг услуги, уредени в този регламент, вече са получавали заповеди за премахване в миналото. Мисля, че когато се определят срокът за реагиране на тези заповеди, трябва да се вземе предвид именно рискът, на който са изложени доставчиците на хостинг услуги. При положение, че 99% от тях в миналото не са получавали заповеди за премахване, от тях не може да се очаква да са в постоянна готовност да реагират. Затова и трябва да подходим диференцирано към доставчиците на хостинг услуги, в зависимост от това дали те са достатъчно големи така че да можем да очакваме от тях бързо да премахнат съдържанието. Също така трябва да вземаме предвид и риска, на който е изложен всеки един от тях. Бързото реагиране на заповед за премахване и премахването на съдържанието незабавно. Ако доставчикът на хостинг услуги не следва да е този, който да вземе решението дали съдържанието е незаконно или не, а той не трябва да е. Решението трябва да се вземе от компетентните органи. Е много важен съдебния контрол. Агенцията за основни права смята, че тази оценка трябва да се направи преди да се предприемат действия по заповедта за премахване. Когато компетентен орган излезе с заповед за премахване, компетентен орган, който не е съд, то трябва поне след премахването да се направи проверка на това дали съдържанието е било незаконно. Що се отнася до проактивните мерки, трябва да сме изключително внимателни. Много спорни бяха дебатите във връзка с директивата за авторското право по въпроса за филтрите при качване на съдържание. Нашата комисия е била винаги категорично против използването на такива филтри. В момента платформите прилагат мерки на доброволен принцип. Можем да предвидим тук гаранции за основните права. Но по хартата за основните права и директивата за електронната търговия е повече от ясно, че не може да се налагат задължения за филтриране на доставчиците на хостинг услуги. Това би било в нарушение и на двата акта, би било и в разрез с съдебната практика на Европейския съд. Вместо това се опитваме да налагаме други по-съразмерни мерки от страна на доставчиците, като например възможност възможност за отделните ползватели да докладват за подозрително съдържание. Ако тези допълнителни мерки обаче следва да са задължителни, то трябва да е повече от ясно от самото начало, че не могат да включват филтриране при качването. Това са някои от по-сложните и отчасти все още нерешени въпроси. Ще се опитаме да ги решим през идните дни. А що се отнася до прозрачността, докладването, и останалите разпоредби в регламента постигнахме значителен напредък. Все още има някои проблеми във връзка с санкциите. Тук трябва да се намери подходящият баланс. Не бива да се стига до търсене на най-благоприятната съдебна система. От друга страна, санкциите трябва да са съразмерни, трябва да се налагат единствено и само когато доставчик на хостинг услуги системно не е спазвал задълженията си, а не при отделни такива нарушения, като например не спазване на някакъв срок. Нека докладчиците в Сянка продължат да работят усилено и през идните дни, тъй като искаме да гласуваме по становището след две седмици. Така че ще трябва да приключим по компромисните предложения още в понеделник. Мисля, че имаме шансове да го направим. Ще трябва да работим за защитата на основните права на гражданите. Каквито и задължения да се налагат на компаниите, те трябва да са съразмерни спрямо реалния риск. Благодаря докладчиците в Сянка. От името на НП Ева Майдел ще я представлява госпожа Кораца Билт. Благодаря. Ева Майдел се извинява, че не може да участва, ще прочета становището й. Колеги, благодаря ви за ангажираността по това досие, като се имат предвид кратките ни срокове. Мисля, че скоро ще постигнем съгласие. Радвам се, че запазихме почти изцяло приложното поле на регламент. Всички сме наясно, че трябва да изясним предложението на комисията. Не бива в приложното поле да се включват доставчиците на услуги в облак. Трябва да има изключения също и за по-малките доставчици, като, например, по-дълги срокове за реагирането на заповед за премахване. Радвам се също така, че запазихме в текста и конкретните действия, които трябва да предприемат доставчиците на хостинг услуги за премахването на терористично съдържание или предотвратяването на качването на такова. Тези мерки трябва да са задължителни. Качващите терористично съдържание все повече се насочват към по-малки платформи, така че за да опазим обществата си, всеки трябва да предприеме съответните действия. Всеки доставчик трябва да предприема мерки за предотвратяването на качването на терористично съдържание. Що се отнася до заповедите за премахване. Като цяло постигнатото съгласие е добро. Все още има нерешени въпроси във връзка с взаимодействието между държавите членки, компетентните органи и доставчиците на хостинг услуги. За НП е важно компетентните органи пряко да могат да сезират доставчиците на услуги с заповед за премахване, независимо от това къде са установени те в Европейския съюз. Според НП трябва да се състави списък, който да е на разположение на доставчиците на хостинг услуги. Така те ще могат да установят автентичността на заповедите за премахване. Тази идея трябва да бъде обсъдена. При всички положения Европол трябва да бъде информиран за издаваните заповеди за премахване. Ще обсъдим това днес след обед на заседанието на докладчиците в Сянка. Мартина и аз работим по по-конкретни формулировки директивата за електронната търговия. Ще запазим текста в настоящия му вариант, но трябва да сме наясно, че през мандат ще бъде преразгледан. Благодаря на докладчиците в сянка. Uh, uh, От името на социалистите и демократите Луси Андерсън. Благодаря. Съгласна съм с докладчицата, че това досие наистина е много важно. Благодаря на нея и на всички участвали в работата до тук. Съгласна съм също така, че е изключително важно да се защитават основните права. Затова се радвам, че докладчицата е включила в текста изменение 195 от нашата група. Тук поставяме по-силен акцент върху препратката към договора. Това наше изменение е включено в компромисно изменение 1. Трябва да сме също съвсем наясно, че става дума за досие от значение за сигурността. То не може изцяло да се сравни с досието за авторското право трябва да спазваме изискванията по директивата за електронната търговия. Това трябва да бъде посочено в текст. Съгласна съм с НП по този въпрос, но трябва да сме внимателни по отношение на подхода, който ще изберем, тъй като предстои да бъде направен преглед на текст. А що се отнася до някои други въпроси, като например трансграничното сътрудничество, и постигнатите по него компромиси. Опитваме се да намерим едно компромисно изменение, което да включва член 4 и новия член 4а. Тук трябва да се намери подходящият баланс. По-склонни сме да приемем позицията на НП по този въпрос. Въпреки, че според мен трябва да се постигне компромис за взаимодействието между тези два члена – по въпроса за сроковете. Трябва да сме изключително внимателни тук, тъй като най-засегнати ще са малките платформи. Ако се приложи диференциран подход в зависимост от размера на платформите, то трябва да го приложим колкото се може по-внимателно. Принципно трябва да има предварително определени срокове. Не бива да се избират формулировки като без ненужно забавене или колкото се може по-скоро. Трябва да сме наясно за какво става въпрос. При всички положения ще може да се постигнат компромиси по тези разпоредби от текст. Това бяха някои от по-важните въпроси. Ще участвам в заседанието на докладчиците в Сянка днес след обед. Сигурна съм, че ще можем да намерим компромиси приемливи почти за всички. Дан Далтън от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчицата и на всички докладчици в Сянка за много бързия темп на работа. Работят добре, и бързо. И това ясно ни отличава от останалите парламентарни комисии. Не всички се съобразяват с много кратките срокове по това досие. Ясно е каква е целта му да се предотврати разпространяването на терористично съдържание и да бъде то премахвано онлайн но може предложението на комисията да бъде подобрено, да бъде по-целенасочено и по-ефективно. Ефективно. Не би трябвало да се въвежда през задната врата общо задължение за мониторинг. Досието до някъде е подобно на досието за авторското право, от гледна точка на последиците от него, но има една голяма разлика между него и досието за авторското право. Има много по-малко терористично съдържание в интернет в сравнение с съдържанието защитено с авторско право. Това е основната разлика между двете досиета. Но терористичното съдържание е много по-опасно, ако остане в интернет по същество. Приветствам изключването от приложното поле на доставчиците на услуги в облак. Те технически нямат възможност да премахнат съдържание от е, сайтовете. А всъщност сайтовете са онези, които трябва да премахнат съдържанието. Приветствам също и налагането на задължения за грижа на доставчиците на хостинг услуги. Основният проблем е по това досие определението на терористично съдържание, но вече има такова определение по Директивата за борба срещу тероризма, така че не бива отново да се започват разискванията по този въпрос, по това досие заповедите за премахване. Подобно на колегите, не бива тези заповеди да се ограничават само с Европол. Приветствам измененията по член 5. По негова бъдеще ще има възможности за компетентните органи да излизат с такива заповеди. Освен това, на доброволен принцип се прилага премахването. По член 4 отново става дума тук за премахването и трансграничното сътрудничество. Този въпрос се урежда и в параграф 3е по член 5. Не би трябвало да има задължение за премахване само в, на мястото на основна стопанска дейност или там, където е регистриран доставчикът. Разбирам какви са основанията за това, но на практика тази разпоредба ще вмени много голяма тежест на само една-две държави членки, а именно там, където са установени повечето доставчици на хостинг услуги. Така ще се отдалечим и от първоначалната цел на регламента. По въпроса за сроковете, мисля, че е вероятно да се сформира мнозинство за минимален срок за спазване на заповедите от 10 часа. Докладчикът предложи крайен срок от един ден за реагиране след първата издадена заповед за премахване. Много е трудно според мен да се постигне баланс тук. Всички наложени задължения трябва да са изпълними на практика, най-вече за малките и средни оператори. Срокът от един час е явно неизпълним за тях. но трябва да се вземе предвид и видът на съдържанието, като например видеоматериали, в които се призовава за незабавни терористични атаки. Мисля, че трябва да подходим по-балансирано и по-диференцирано. Не бива да предвиждаме определен срок от определен брой часове. Ако се предвидят различни срокове, то преди издаването на заповед за премахване, компетентният орган трябва да се свърже с доставчика на услуги. Така доставчикът на услуги няма да бъде изненадан. Това е според мен най-голямото предизвикателство. Изведнъж да получи заповед и да трябва да реагира в рамките само на един час. Това са измененията, които внесох в Либе. Можем да ги да обсъдим. По член 6 проактивни или конкретни мерки. И, т.е. дали да се избере формулировката may или shell на английски. Бих казал may, но има мнозинство за shell, доколкото разбирам. И накрая за санкциите. Не подкрепям идеята за минимално ниво на санкции, дори и те да са приложими само към случай на системни постоянни нарушения. Трябва да се въведе система за налагане на санкции, която да признава и смекчаващите вината обстоятелства. Ако не приложим по-различен подход към санкциите, то ще се стигне до сива зона, което ще се отрази върху основните права. Все още има много неизяснени въпроси, предстои ни много работа, но мисля, че постигнахме добър напредък. До тук да се надяваме, че днес след обед и през идните дни ще можем да приключим. С удоволствие ще работя с колегите. Господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Аз се присъединявам към колегите и също поздравявам госпожа Реда и докладчиците в Сянка за усърдната им работа по този доклад. Ние търсим баланс между ефикасно законодателство, което ни позволява да примахваме незаконно съдържание онлайн и същевременно да не се накърняват човешките права. Необходимо е да се намери нужния баланс в е, различните членове от този законодателен акт. Освен това, считаме, че подобно законодателство не трябва да засяга демократичните основни права е, и ние приветстваме внимателния подход, е, който се предлага, проактивните мерки, Проактивните мерки са трудни за нас за приемане, не защото това противоречи на шведското законодателство и конституция, защото могат да се използват като инструмент, за да се ограничи свободата на словото. Така че ние сме за мей, а не за шал. В този случай трябва да се намери златната среда. Предвиждат се е, също, трябва да се предвидят е, също е, и гаранции срещу злоупотреба. Трябва да се спазват законите в държавите членки. Подходът, който се предлага, за нас е приемлив – е, шведските закони се променят е, много по-рядко, отколкото се променят законодателните актове на Съюза. Но можем да се съобразим с предлаганото тук решение. Трансграничното сътрудничество. Много важно е една дружество, чието съдържание е свалено, да има правото да протестира в собствената си страна на език, е, който е разбираем за тях. Има групи, които искат заповедта да се изпрати на който и да е език веднага. Аз разбирам какви са съображенията за това, но ако получа 7 заповеди за примахване на съдържание на 7 различни езика, ще бъде невъзможно да предприема действие. Тук също трябва да се намери златната среда. Иначе ще се стигне до объркване, ще има разнообразно прилагане на този регламент. Трябва да се предвиди една бързо действаща система. Да, ние можем да се съобразим с различните срокове, които се предлагат за заличаване на съдържание. Така че ние ще приемем различните предложения. Това не е червена линия за нашата група, иначе ще загубим много време в търсене на вярният срок за задействане на съответната компания. Да, ние знаем, че трябва да се действа бързо за премахване на това съдържание, тъй като то е изключително опасно. Мога да приема това. Трябва да намерим обаче компромиси в това отношение. Трябва да гарантираме, че държавата членка, която е получила нотификацията, ще предприеме действие, което трябва да изисква определенето на срок за предприемане на действие от тази държава членка. Ако вие сте получили нещо и вие трябва да се задействате, трябва да има срок, в който да се предприемат действията. Освен това, да се отговори на лицето, което е подало сигнала. Трябва да има последващи действия, да се каже, свалили сме това съдържание и прочие. Ако се счита за неразумно за нашата страна, например, да примакне това съдържание, аз пак като сезиращо лице трябва да го знам. Иначе може да се стигне до ненужно объркване в системата. Също считаме, че трябва да се е, съглас... постигнем съгласие за това какво става, когато няма съгласие между двете страни. Тук трябва да има ясни правила, като тези в Европол, има различни други участници, но всичко трябва да е ясно дефинирано. Какви ще са правилата, които се спазват в този случай? И на последно място искам да подчертая колко важно е да има ясно дефиниране на доставчик на хостинг услуги, защото се предлагат различни варианти на дефиниция. Но а, за този регламент, ако не знаем за кога точно се отнася това предложение, може да се създадат много проблеми, защото това е много интрузивно законодателно предложение – Считам е, това от особена важно. Зная, че няма да е приемливо за всички. Като приведем е, е, дефиницията в съответствие с тази първоначално предложена комисията, можем да намерим правилното решение. Очакваме допълнителни срещи, за да постигнем приемливи за всички компромиси. Благодаря отново на докладчика и на докладчиците в сянка. Благодаря. Кораца Билт. Това е изключително важно досие. Аз работя по него в Либе. Съгласна съм с това, което каза и от името на Ева Мейдел. Относно срока за примахването. Аз съм за приложението на комисията това да става в а, единия час след като е констатирано наличието на това съдържание. Това не, не трябва да е проблем. Проблема за малките и средни предприятия е какво става, когато а, това става извън работното им време или в събота и неделя, когато пристигне заповедта за премахване. Мисля, че можем да постигнем добър компромис, но не бих искал да се удължава срока, защото това ще създаде слабости в системата терористичното съдържание ще стане по-привлекателно за публикуване на по-малки уебсайтове, отколкото на големите, така че аз съм за това да се запази единия час за премахване. Господин Ониди от Европейската комисия има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря на всички, благодаря и на докладчика, на докладчиците в сянка за бързия напредък, който се постига по това важно досие. Знаете, че ние бихме искали да приключим работата по него по време на настоящия мандат. Ние сме близо до финала на това, което е възможно да се постигне в сферата на прилагането на доброволния подход. Работим вече повече от две години. Нуждаем се от тази нова законодателна рамка за да има реална промяна за примахване на чисто терористично съдържание, което за съжаление е достъпно онлайн и е в основата на радикализирането на много наши граждани. Ние с удовлетворение отбелязваме, че има добро разбиране на вашата комисия за предизвикателствата, както и за важни аспекти на това предложение. Изцяло сме на ваша страна, на вашата комисия, другите комисии и техните предложения, които могат значително да подобрят този текст. Вие подчертахте някои от тях искам да се спра на петте основни въпроса. Относно заповедите за премахване, времето е изключително важно. Тук трябва да има яснота. Затова трябва да се дефинира по някакъв начин срока. Госпожа Кораца Бил много ясно каза нещата, че всъщност това не е проблем за действащите лица. По време на нашите консултации по тези предложения ние не сме усетили никакъв проблем от тяхна страна, че ще имат някакви проблеми с изпълнението. Разбира се, текста трябва да е ясен. Един час е много важен, ако искаме да има ефект. Това стана ясно по време на оценката на въздействието. Ние също го обяснихме, защото в този един час 70% от ефекта се усеща. Затова ние сме предложили такъв срок. Нещо друго, което може да се подобри и тук аз приветствам казаното от господин Далтън в голяма степен, да има някакво предупреждение, някакъв допълнителен начин за ефикасно сътрудничество с платформите, които трябва да премахнат съдържанието. Втори аспект – се отнася до юрисдикцията. Също нещо много важно, както го подчертахте и вие, не трябва да се обременяват прекомерно някои от държавите членки, които ще отговарят за издаването на тези заповеди. Също много важно е това да е в съответствие с духа и буквата на това, което е предвидено в тези предложения, които са одобрени от Европейския парламент. Например, това ще подобри взаимното признаване между съдебните органи в целия Европейския съюз. Считаме, че същата система, както тази, която се предлага за достъпа до електронните доказателства, би могла да действа много добре и тук. Става дума за взаимно сътрудничество между различните органи. Много от държавите членки имат сериозни ограничения в ресурсите, с които разполагат. Липсва им достатъчен капацитет, за да следят съдържанието по интернет и да издават тези заповеди за примахване. Затова в дух на солидарност всички трябва да допринасят за установяване на наличието онлайн на терористично съдържание и да допринесат за ефикасното издаване на заповедите за премахване, ако искаме да сме ефикасни и да действаме своевременно. Другият аспект се отнася до проактивните мерки. А тук не сме съгласни с господин Далтън – ние не гледаме на тях като на задължително наблюдение, задължение за задължително наблюдение, което да се вкарва през задната вратичка. Отнася се единствено за строго терористично съдържание. Не се предвижда автоматично филтриране на съдържанието, което постъпва в платформите. Ако има някакви предупреждения в това предложение, че може да се стигне до подобно нещо, може да би трябва да се изясни. Става дума за задължение на всички действащи лица. Някои са постигнали забележителни постижения, 90% от примахнато съдържание в резултат на проактивни мерки. Но става дума за всички действащи лица, по свой начин да допринасят за използване на някакви инструменти за установяване на наличието на такова съдържание. Разбира се, ние не очакваме от тях да извършват автоматично филтриране на цялото постъпващо съдържание. И накрая за санкциите. Аз се отнасям с симпатия към това, което мнозина от вас казахте, че и тук е необходимо да се прояви малко по-голяма гъвкавост, да няма, може би, налагането на задължителни проценти, да се остане на, остави на преценката на унези, които ще вземат решение за налагането на санкциите, според това колко тежко е престъплението, да се спази принципа на пропорционалност в този случай. И в заключение искам да благодаря на докладчика госпожа Реда за това, че положително гледа на сезирането, което е също толкова важно, въпреки всички ресурси, които предлагаме, включително и в Европол и на централно ниво, сезирането ще продължи да бъде един от основните инструменти за нотифициране на наличие на терористично съдържание. Затова е много важно те да останат в текста. Например, да се направи проверка след като е, е сезирано за съответната платформа, да има динамична комуникация – да е ясно какво се прави в резултат на получената от платформата нотификация. С това приключва моите бележки. Благодаря ви за спокойствието и бързината, с която се работи от ваша страна по това досие. Благодаря ви много. Сега искам да дам думата отново на докладчика Джулия Реда. Благодаря, благодаря на всички докладчици в Сянка за техните коментари. Изглежда има консенсус за това, че не искаме да се променя директивата за електронната търговия чрез този регламент. Това трябва да е ясно от самото начало. Тоест, с това не се нарушава прилагането на директивата за електронната директива. Това е важно ако има преразглеждане на този законодателен акт, нашата комисия трябва да бъде водеща. Затова не трябва да изпреварваме каквито и да били бъдещи дискусии по този въпрос. Аз съм сериозно обезпокоена, след като изслушах казаното от комисията относно филтрите. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, филтрирането на каченото съдържание няма да е обща наблюдение. Това е нещо като да търсиш игла в купа сено. Трябва да прерови цялата купа сено, за да стигнеш до иглата. Тоест, ако искате да намерите нещо, трябва да прегледате всички качени материали от ползватели, което е общо наблюдение в крайна сметка и нещо, което не можем да приемем. Ние разгледаме, виждаме, че някои компании са въвели доброволни мерки, но не трябва да разглеждаме за това колко са били на брой тези свалени материали, както и се казва, че са над 90%. Но знаем, че терористичното съдържание е много рядко явление, така че ако се сложи филтър, той ще заличава в много по-голяма степен друго съдържание, отколкото терористично. Не считам, че това е основателно, ако има някакви задължителни конкретни мерки, те не трябва да включват филтриране на качвания материал. Относно сезирането, ние слушахме коментарите. Не виждам от ваша страна искания за някакви допълнителни изменения в това отношение, така че малко или много сме постигнали компромис по този въпрос. Важно е да се предвиди доброволни действия на компаниите на базата на сезиране, да не води за негативни последици спрямо тях. Получаването на нотификации не трябва да се счита за отговорност веднага, да поражда отговорност за тях но постигнахме разбиране по този въпрос и това ме радва. Относно срока, мисля, че постигнахме добър компромис. Не считам, че е въпроса за това какво се случва през първия час след качването на материала има отношение а, към сроковете и тяхната продължителност. Кораца Билд посочи, че става дума за срок, след като е получена заповедта за примахване, а не след като е качено съдържанието. Действително, ако една малка компания е получила заповед за примахване и е извършена проверка от съдебен орган, тогава трябва да се примахне това съдържание, без да се прави допълнителна проверка. Това може да стане бързо, но те трябва да са на работното си място. Ако стане посред нощ, те не могат да реагират в рамките на един час. И тук мисля, че би трябвало да обърне малко повече внимание на този въпрос. Автоматичните е, филтри за примахване на такова съдържание обаче за нас не са примеливи. Ние сме доста близки до постигането на компромис е, и сме готови малко или много за предстоящото гласуване. Има само малко на брой въпроси, е, на които трябва да обърне внимание. Относно трансграничния елемент, не се знае дали ще постигнем компромис по този въпрос, както по въпроса за електронните доказателства. Тук нещата опират до юрисдикция, до субсидиарност. Има основателни притеснения от това, че някои правителства могат да искат да се примахне съдържание директно в друга страна да издаде такава заповед. Знаем, че становищата на съдилищата понякога се разминават, както беше в случая с Каталуния. Страната, където се намира доставчика на хостинг услугата, трябва да реши окончателно въпроса. Можем да се опитаме да обсъдим този въпрос още веднъж не след обед. Този въпрос вероятно ще е трудно разрешим. Иначе по всичко останало сме на прав път и ще се опитаме да приключим своевременно дискусиите, за да можем да гласуваме след две седмици. Благодаря ви. Ще се опитаме да гласуваме на 4 март с това изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Следващото ни заседание е предвидено за 4 март. Искам да благодаря на всички, искам да благодаря и на преводачите. Приятен обяд!